Както бе обявено в началото на дебата, който току-що приключи, е за съжаление, е починал преждевременно нашия колега Йенс Нилсън. Тази сутрин е починал в Швеция след кратко боледуване. Колегата Нилсън бе избран за първи път в Европейския парламент през 2011 година. Той бе преизбран през 2014 година в Социал-демократическата партия в Швеция. Той беше част от групата на социалистите и демократите. Бе член на Комисията по транспорта, Комисията по регионални въпроси и делегацията с Беларус. Той работи с ентусиазъм и с изключителен капацитет на работа. Той се бореше за социална економика, вярваше в този идеал. За него това бе битката на живота му. От името на всички нас бих искал да изкажа съболезнования на съпругата му, на дъщеря му, съболезнования на неговите съпартийци, на приятелите му, на всички онези, които го познаваха и го ценяха високо. Ще ви помоля да се призните към мен за едноминутно мълчание, за да си припомним Йенс Нилсън. Госпожо Родригес, заповядайте. Uh, Благодаря ви. Господин председател, взимам думата от името на групата на социалистите и демократите, групата в която членуваше Янс Нилсон само няколко думи искам да кажа. Първо, искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент за това едноминутно мълчание. Благодаря, че почетохте паметта му. Ние в нашата група помним Йенс Нилсон като много щедър човек, човек, който ангажирано работеше за европейския проект, човек, който не губеше връзка с реалността, общуваше с хората по места, бе сред водещите борци за социална економика в Европа. Йенс, винаги ще си спомняме за теб така, ще си спомняме за теб като за наш добър приятел. Още веднъж ви благодаря. Фокс, прего. Господин Фокс, заповядайте. Mr. President, Господин председател, миналата седмица в Солсбъри, в моя избирателен район, един мъж и дъщеря му бяха отровени с невропаралитичен газ. Бе също така засегнат и полицай, който е бил на мястото на престъплението. Миналата година, вчера министър-председателят ни заяви, че много вероятно Русия да е отговорна за това възмутително деяние. Става дума за опит за убийство, за използването на причиняваща смъртта на хора субстанция. Днес очакваме данни за резултатите от разследванията. Ние в Западна Европа сме изложени на, подложени на изпитание. Анектирането на полуостров Крим – кибератаките в Естония, използването на невропаралитичен газ в Солсбъри. Всичко това за нас е повод да проявим твърдост и да сме единни. l'applauso della plenaria аплауза, който чухте, няма нужда да бъде коментиран допълнително. Господин Вулф. Благодаря, председателю. Аз също искам да се изкажа. Става дума за поведението на членове на парламента един към друг. Тази сутрин дебата за отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство, един член на депутата, господин Алан Смит от Шотландия, използва език в критика на а, хора като мен, които са за Брексит. Използва обаче една дума в тази критика, която смятам, че вие като председател на този парламент ще определите като дума, която изисква извинение. Той ни нарече шайстърс. Силно знаете, тази дума идва от немската дума човек, който ходи по голяма нужда. Това е и ужасна дума за всички от нас, които имат еврейска кръв. Шайстер е дума, която се използва в критика на евреите редовно, като те биват наричани така, защото са нечестни според хората, които използват. Мисля, че господин Смит не е искал да използва думата така, но тази дума е много силна и ви моля да се обърнете към него и да поискате извинение за употребата на тази дума. No, Onorevole dire qualcosa? Искате ли да кажете нещо, господин Смит? I certainly would, President, and I'd uh, refer colleagues... Колеги, е, вие силно не сте запознати с тази дума. В Collins English Dictionary тази дума означава следното. Ако използвате тази дума към политик или адвокат, имате предвид, че те са нечестни и неморални едно лице, особено политик или юрист, който действа неетично и може да бъде критикуван. Нищо еврейско няма в определението. Аз въобще не съм се сетил за това и абсолютно абсурдно е всичко това, което казвате, както и самия господин Уолф. Не искам да си губите времето с подобни глупости. Дисонесто и морален. Да, нечестен, неморален също не може да употребите към който и да е. Такива думи не може да бъдат използвани. Дори нечестен и неморален, според мен. Но, ако от ваша страна имало, не е имало такова намерение, като това, което вижда господин Улф, смятам, че получихме едно достатъчно обяснение, но също така не смятам, че може да се използват думи като неморален и нечестен, а когато говорите за свой колега. Господин Дартмут иска думата. Благодаря, господин председател, че мога да направя процедурна бележка. По член 11, параграф 3. Цитирам правилника за дейността. Поведението на членовете трябва да почива на взаимно уважение. Факт е, че колегата в случая е нарушил принципите и ценностите на Европейския парламент. Въпреки въпреки онова, което каза господин председателя, искам господин Смит формално, официално да бъде порицан. Колегата Бойлан. Благодаря, господин председател. Нека ви обърна внимание на случая на Ибрахим Халала. През декември 2015 година парламентът гласува за резолюция, в която призовавахме за незабавното му освобождаване. Чудесно е, че той е днес тук сред нас. Чудесно е, че сега е свободен човек. Благодаря ви много, госпожо Бойлан. Е, господин Кобърн и след това започваме гласуването. Господин Кобърн. Е, Съвсем накратко, председателю. Аз обикновено не се разгневявам от нищо. But... <clears throat> Uh, Но господин Смит е майстор на политически коректния изказ. Той ще ни завлече до ада, ако кажем нещо политически некоректно. Аз лично не се вълнувам от тези неща, но смятам, че сега той прекали и трябва да се извини. Мисля, че не правите нищо хубаво нито за себе си, нито за политическата си партия. Добре, сега. Господин Кобърн, знам, че вие сте е, така много ентусиазиран. Искам да отговоря и на това. Думите произнесени или намерението да се използва този термин са били политическа критика, а не да се обиди колегата. Поне такова беше тълкованието. Става дума за политическа критика – и аз не мисля, че той е искал да обиди никого. Нито на расов признак, нито по някакъв друг признак. Думата трябва да бъде тълкувана като чиста политическа критика. Ако не, ще се намесим, но аз останах с такова впечатление. Става дума за политическа критика и нищо повече. Преминаваме към гласуването.